Hello everyone. You... Здравейте! Дали мога да ви помоля да заемете местата си и да подготвите картите си за гласуване, така че да можем да започнем да гласуваме ready, so first, first report. Ако сте готови, започваме. Първият доклад е свързан с изпълнение на инструментите за млади фермери в ОСП след реформата от 2013 година в Европейския съюз. Започваме с компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 13 за, против. Нека да, проме... Нека да проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 13 изменение се приема. Изменение 14 за. Против. Въздържали се приема се. 15 за. Против. Въздържали се. Нека отново да направим проверка по изменение 15. Гласувайте за. Против. Въздържали се. Съжалявам, ще се наложи да проверим с електронно гласуване. Плюс един глас, тъй като вие чакате своята карта. Добре, край на гласуването. Приема се. Измерение 16 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. 24 за. Против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 54 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 61 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, приема се. 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Нека да проверим изменение 63. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменението. 62 за, против,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 Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. И сега ще ви помоля електронно да гласувате по цялото досие. Моля, гласувайте. Край на гласуването. И с това се приема. Сега нека да гласуваме за тълкуване и прилагане на междунационалното споразумение за по-добро законотворчество. Изменение 1. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Второ, за, против, въздържали се. Отхвърля се. Трето, за, против, въздържали се. Отхвърля се. Четвърто, за, против, въздържали се. Отхвърля се. Пет, за, против, въздържали се. Отхвърля се. Шест, за, против, въздържали се, отхвърля се 7. За, против, въздържали се, приема се. 8. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 9. За, против, въздържали се, отхвърля се 10. За, против, въздържали се. Нека да, проме... да проверим изменение 10. Край на гласуването. Отхвърля се. 11 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека отново да гласуваме, защото струва ми се а, някак си се обърках. 11 изменение за. Против. Нека да проверим с електронно гласуване 11-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 12. Част първа за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 13 за, против, въздържали се. Нека да проверим изменение 13. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 14 за, против, въздържали се. Нека да проверим 14-то изменение. Извинявам се, но групите гласуват различно, струва ми се. Край на гласуването. Приема се. Изменение 15 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 16 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 17 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 18 за. Против, въздържали се, приема се. 19 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 20 за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 And is closed. Край на гласуването. Приема се. Следващото становище колебания във връзка с ваксините изпадва вакцинациите в Европа. Да започнем с изменение 12. За? Против? Въздържали се? Приема се. 13. За?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 против, въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 за, против, въздържали се, приема се. 23, 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. 94 за, против, въздържали се, приема се. 20, 95 за, против, въздържали се, отхвърля се. 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. 97 за, против, въздържали се, се. Отхвърля се. Компромис 6. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 1. За, против, въздържали се, отхвърля се. 2. За, против, въздържали се, приема се. 11. За, против, въздържали се, приема се. 3. За, против, въздържали се. Нека да проверим изменение 3 с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Госпожо Дали, вие получихте ли вашата карта? Приема се това изменение. Изменение 4. За, против, въздържали се, отхвърля се. 5. За, против, въздържали се, отхвърля се. 6. За, против, въздържали се, приема се. 7. За, против, въздържали се, отхвърля се. 8. За, против, въздържали се, приема се. 38. Първата част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 9. За, против, въздържали се. При... Отхвърля се 10 за, против, въздържали се. Приема се. И накрая, моля ви, гласувайте по проекто резолюцията общо електронно. Моля, гласувайте сега. Нямате желание да гласувате добре. Край на гласуването. И с това проекто резолюцията се приема. Благодаря. И сега към устойчив и конкурентоспособен европейски сектор за аквакултурите, настоящо състояние и бъдеще предизвикателства. Изменение едно. За, против, въздържали се, приема се. Компромис едно За, против, въздържали се, приема се. 12. За, против, въздържали се, отхвърли. 13. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Нали така? Е, не стана ясно, беше малко объркващо 14 за, против, въздържали се, отхвърля се, 15 първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, приема се, 16 за, против, въздържали се, отхвърля се, 17 за, против, въздържали се, приема се 18 за, против. М 18 за, против, въздържали се, отхвърля се 19 за, против, въздържали се, отхвърля се 20 за,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 с картите. Край на гласуването. Приема се втора част, 31 втора част за против въздържали се, приема се, 33 е, за против въздържали се, отхвърля се, 32. Нека проверим. Моля, гласувайте. Моля ви, е,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 социалисти и демократи. За ли сте? За. Добре, 45 за. Против. Въздържали се. Приема се. 46 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 50 компромис 5 за против въздържали се приема се 54 Втора част за против въздържали се отхвърля се. 56 за 56 за, против, въздържали се. Никой не гласува за, значи се отхвърля 57. За, против, въздържали се, приема се. Добре, малко прибързваме по, по 54, втора част се обърква и 56. Е, никой не гласува. Нека да гласуваме 56 отново. 54 втора част. Моля гласувайте. 54 втора част. Моля гласувайте за. Против. Въздържали се. Отхвърли. 56. За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 против, въздържали се, отхвърля се, 62 за, против, въздържали се, приема се, 63 за, против, отпада ми подсказва тук, 66 за, против, въздържали се, 66 за, против, въздържали се, приема се 67 за, против, въздържали се, приема се компромис 6 за,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 Нека да проверим, моля, за електронно гласуване по изменение 82. Край на гласуването. Отхвърля се 83 за, против, въздържали се. Отхвърля се 84 за, против, въздържали се. Отхвърля се 85 за, против, въздържали се. Отхвърля се 86 за, против, въздържали се.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 и 8 за против въздържали се. Отхвърли се 99 за против въздържали се. Отхвърли се 100 е, за против въздържали се. Отхвърля се 101 за против въздържали се. Отхвърля се. Сега ще проведем е, окончателното гласуване. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването и се приемам. Сега пакет за мерки във връзка с стратегията за обществените поръчки. Не чуваме репликата от залата. Микро. 61 за, е, един против и няма е, въздържали се. Не зная дали. Е, резултатът беше 61 за, 1 против, 0 въздържали се. Може да проверите сега Стратегията за обществени поръчки. Пакет от мерки. Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. 8. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Изменение 8. Електронен вод. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 9 за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 като следваща точка от дневния ред. Благодаря на всички за активното участие.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 Така, колеги, моля онези, които не смятат да участват, да напуснат залата, защото имаме е, още работа да вършим и искаме да продължим по дневния ред без бавене. Благодаря. Продължаваме с точка 13 от дневния ред. Моля за тишина в залата. Имаме още работа. Благодаря за разбирането, колеги. И така продължаваме с точка 13 от дневния ред. Размяна с мненията с коми... на... на мнения с комисията относно утвърждаването на Кодекс на общността за лекарствени продукти за хуманна употреба. Без бавене давам думата на комисията. Имате на разположение 10 минути. Благодаря за поканата да ви представим нашия доклад за наказ наказанията за фалшив, фалшив, фалшиви медици, медикаменти. Знаете, че съгласно член 118 на директивата бяха приети съответни мерки е, във връзка с нарушенията. Тези мерки е, се съобщават на, от държавите членки на комисията и по член 118 комисията е длъжна да докладва на парламента относно наложените санкции и ефекта. На 26 януари тази година докладът бе прият от комисията е, проведохме и проучването Транспол с външни подиспълнителни. Подизпълнители можете да намерите и двата документа онлайн. Е, що се отнася до констатациите в държавите членки, първо говорим за фалшифицирани меди... Е, меди лекарства и по принцип това е доста трудно като тема за преглед и оценка. И Въпросът за телесните повреди е уреден от наказателното право на държавите членки. Държавите членки също така налагат административни санкции. Към това се добавят конкретни наказания за активни вещества и медикаменти по член 118 от директивата. В 26 държави, в 26 държави членки е направена съвнесени промени в законодателството в съответствие с член 118. Една държава членка прави изменения в наказателния код, кодекс, а една държава членка смята, че има вече достатъчно добре уредени санкции така че е, наказанията са глоби, лишаване от свобода и административни глоби, като отнемане на лиценза, изтегляне на изделия от пазара и така нататък. Във всички държави членки е, повечето от тези изме... нарушения са криминализирани. 21 държава членка включва е, включително производство производството, внос и износ, продажба онлайн и на място, които са уредени като наказат наказуеми деяния. Има и административни делания. От 1 до 15 години лишаване от свобода е наказанието за такива деяния. Също така има и административни глоби от 4300 до 1 милион евро, е, тръгвайки от Литва и свършвайки в Испания. 23 държави членки са приложили такива глоби за производители, а за разпространители 8 държави членки. 26 държави членки са приложили наказателни наказателно или административно-правни мерки. Също така трябва да отбележим, че с изключение на три държави членки, всички останали са въвели допълнителни административни санкции ако разгледаме ефективността на тези мерки, вече казах, наистина това е трудно да се а, оцени и измери, и това е една от основните затруднения за нашия подизпълнител да получи достоверни данни на от държавите членки за нарушение и наказание. Но ние смятаме, че е необходимо да бъдат въведени както наказателни, наказателно-правни, така и административни мерки. За по-лесно приложение може да е удачно въвеждането на санкции за самото фалшифициране, без оглед на конкретния продукт. И точно така действат повечето държави членки. Допълнително трябва да кажем, че е, минимум 3 години лишаване от свобода като на наложено наказание е, в резултат на Европейска заповед за разследване дави резултат. В заключение, комисията смята, че държавите членки удовлетворително са при транспонирали член 118а. Е, някои някои държави членки са въвели наказателно-правни мерки и административни мерки във връзка с производството и предлагането на медикаменти, активни вещества и така нататък. Е, разбира се, борбата по въпроса се осъществява по няколко линии, включително чрез обучение на проверяващия персонал. Работи се и за подобряване начина на оценка с цел подобряване възможностите за получаване на достоверна информация за фалшиви лекарства на европейския пазар. И накрая е, съответни мерки могат да дадат резултат само при постоянен обмен на добри практики, мониторинг и сътрудничество между държавите членки. Тук комисията работи в тясно сътрудничество с държавите членки с цел справяне с проблема. Благодаря. Благодаря. Първият, който желая да се изкаже, е колегата Гростета. Благодаря, господин председател. Благодаря на Европейската комисия за разясненията, които даде тъй като член 118а заради директивата на фалшивите медикаменти трябва да се транспонира при най-добри условия. Заключенията изглеждат положителни, дават ни уверение, че това се прави, но фалшифицирането на медикаменти е, е изключително важен въпрос за нас, тъй като фалшивите лекарства могат да имат изключително тежки последици. Това е сериозен проблем за общественото здравеопазване. Докладът посочва, че съществува мрежа за незаконно разпространение. Има също и незаконни фармации. Санкциите бяха споменати. Въпросът, който си поставям е каква е ролята на продажбата онлайн за разпространението на фалшиви лекарства. Може ли да се установи връзка между продажбите онлайн а, и разпространението на фалшиви лекарства? Дали комисията вижда връзка между разпространението на тези лекарства онлайн, канали а, за разпространение, които се използват привилегировано за подобни фалшиви продукти, това предвидено ли е и при определенето на санкциите? Има ли също ефикасен контрол, за да се упражнява такъв контрол за продажбите онлайн? Благодаря. Госпожа Алкен има думата. Благодаря, господин председател, и много благодаря за предоставената информация. Е, няма никакво съмнение, че подобни незаконни деяния са наказуеми и подлежат на преследване. Трудно е обаче е, да, това да бъде установено навсякъде. И ние трябва да настояваме всички тези изделия не само да бъдат подходящо етикетирани, но също така да могат да бъде гарантирана тяхната обратна проследимост. Не, столи, не сторим ли това, ще има още много измами. Тоест трябва да добавим още едно изискване при лекарствените средства да бъде гарантирана обратната проследимост. Освен това, искам да препоръчам не само административни глоби, но и лишаване от свобода. Говорим за тежка престъпност. И много от тези престъпници няма да се оплашат от глобата, но едно ли, ед, един затвор е, би имало отражение върху тях. Така че като си помислим за какви суми става е, глобите просто никого няма да оплашат, дори и да ни се струват много високи. Благодаря, господин Лизе. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията за доклада. Все пак искам да попитам още нещо. Доста формален е доклада. Е, какво са сторили държавите членки, законови изменения и така нататък. За нас е важно решението на проблема. Искам да чуя преценката на комисията. отбеляза ли е напредък в борбата с фалшифицираните лекарства? И ще се върна към казаното от Франсуаз Гростет. Получихме информация информация, че особено по интернет се предлагат много често фалшиви лекарства. Затова и въведохме този знак, този печат. Докъде стигаме по този път? Комисията има ли преценка? Мерките водят ли вече до някакъв резултат? Овладян ли е проблема и как се развиват нещата? Защото ние държим на решение на проблема. Ако държавите членки формално изпълняват спазват изискванията, това още не е решение на проблема. Благодаря. Okay. Uh, is... Следващият е господин Пяха. Благодаря ви много. Благодаря на Европейската комисия за това, че представи този доклад. Докладът е доста формален, както подчерта и предходният оратор и съм доста разочарован от изводите в този доклад. Ние искаме да бъде предотвратено предоставянето на фалшифицирани лекарства в Европейския съюз. Ние имаме известни данни как се наказват подобни деяния, но трябва да имаме по-добра представа за това какъв е мащаба на проблема, а такава представа аз не я получих сега. Продажбите по интернет е важен въпрос, защото чрез интернет се предлагат доста медикаменти, някои от тях са фалшифицирани или поне не действат според очакването. Дали комисията предвижда някакво решение? за да се цивилизова този канал на разпространение по интернет. Комисията знае ли колко медикаменти се предлагат онлайн? Има и други важни въпроси. Лекарствени продукти се използват също и в някои хранителни добавки. Това е доста често разпространено явление. Нещо, което се използва, например, когато сте в фитнес зала, когато се подготвяте за някакви спортни прояви. Доста често се използват и фалшиви меканименти, без обаче да получаваме достатъчно информация за тях. Освен това, не са обхванати и козметичните продукти, а това трябва да е нещо, което е на вниманието ни, тъй като там също се съдържат медикаменти, които могат да бъдат фалшиви, които могат да имат отрицателен ефект върху кожата или да доведат до ракови заболявания. Госпожа Каденбах има думата. Благодаря ще се върна към коментара на Петър Лизе. От една страна въпроса за обратната проследима и въпроса за наказанията. От публикуваните данни е, говорим преди всичко за търговия, но първо държавите членки, след като се стигне до съд, държавите членки опитали ли са се е, извън кръга на дистрибутори и така нататък, да проследят къде се произвеждат лекарствата и наистина да се види какви са източниците на тези и изделия. Имате ли данни по този въпрос? Има ли съдебни дела? Е, има ли преговори, договорености, евентуално с трети страни, с цел да се преустанови тази мащабна търговия с фалшифицирани медикаменти. Благодаря. See... Благодаря. Не виждам други желаща да се изкажат. Затова давам думата отново на представителя на комисията за 10 минути, за да отговори на въпросите но първо госпожа Кавесон, съжалявам, че ви пропуснаха. Ще бъда кратка. Интернет мрежите са основен източник за разпространение на фалшифицирани медикаменти. Не зная дали предприятите мерки за налагане на санкции са имали някакъв ефект. Както ни е известно, интернет не познава граници. Каква е информацията, с която разполагат държавите членки а, за това какво се случва в други държави членки? Очевидно е трудно да се следи а, движението на тези фалшиви медикаменти, когато а, това става по интернет. Е, имаме ли някакви публикувани списъци, например, на медикаменти, които най-често са обект на фалшифициране? Благодаря. А сега отново се оглеждам в залата и наистина сега давам думата отново на комисията. Благодаря ви много за поставените въпроси. Най-напред искам да кажа, нещо за мащаба, тъй като той беше обхванат в някои от въпросите. Сега всеки един на 100 000 пакета са фалшифицирани. Става дума за 3% от пазара, който е незаконен и това създава сериозен проблем. Докладът, с който ви запознахме днес, е ограничен до това да даде обзор за това по какъв начин държавите членки налагат санкциите и да се направи оценка на тези санкции. Това е същността на доклада, но бихме искали да обърнем внимание и на други мерки, които предприемаме, за да се борим срещу този важен проблем. Работим съвместно с държавите членки по този въпрос. Първо въвеждаме система за установяване на автентичността на лекарствата а, и там са заложени някои мерки за обезопасяване на лекарствата, които а, се предписват. Ние работим много тясно с държавите членки, с а, фармацевтичния бранш, за да може от февруари следващата година тази система да задейства. Това ще бъде важен инструмент за справяне с проблемите с незаконната търговия с лекарства. Докладът е представен днес. Ние ще продължим заедно с държавите членки да следим как се прилагат мерките за налагане на санкции в държавите членки, доколко ефективни са те. Важно е държавите членки също да следят как се прилага законодателството на национално ниво, да следят конкретната ситуация в държавите членки. От наша страна ние се координираме, обсъждаме тези въпроси с държавите членки. Когато говорим за правоприлагането, трябва да имаме предвид, че производителят е този, който отговаря за крайният продукт, който достига до пазара когато се закупуват а, а, субстанции в трети страни също. Той носи отговорност. Ние нямаме широка база данни в Европейския съюз за следение на положението, но, както вече казах, ние сме в пряк контакт, провеждаме редовни заседания с държавите членки. Другите действия, които сме предприяти, се отнасят до продажбите по интернет – Имаше въпроси и в това отношение. Тук трябва да кажа, че не разполагаме с точни данни за това какъв е мащаба на проблема. Много е трудно да се измерва поради незаконния характер на този тип търговия. Но знаем, че това е проблем. Знаем, че има потребители, които без да знаят закупуват незаконни медикаменти онлайн. За да се справим с този проблем, ние сме разработили лого, което е общо за Европейския съюз и помага на потребителите да разпознават истинските от фалшивите лекарства, прилагани по интернет. Това помага също и на правоприлагащите органи за да се помогне на държавите членки да разпространят е, това лого, сме предложили е, и информация на всички официални езици. Ние насърчаваме държавите членки да запознаят гражданите е, с това лого, да знаят също как да разпознават истинските лекарства, когато купуват по интернет. Същите права трябва да се прилагат, когато купувате лекарства в една аптека близко до вас или когато я купувате по интернет. Трябва да има повече информационни кампании на ниво Европейския съюз. Насърчаваме държавите членки да провеждат такива, да използват информацията, която сме предоставили, като я приведат в съответствие с конкретната ситуация на място. Благодаря ви много. И така ние приключихме с дневния ред за тази сутрин и ще продължим след обед от 14.30 часа.